Hello everyone. Uh, of course I want to start. Добър ден на всички. Започваме с дневния ред. Одобрявате ли го? Добре, няма възражения. Добре е дошла на комисара Булт в нашата комисия. Тя ще ни разкаже какво се случва с Корсия и ИКАО, държавите членки и техните реакции. Знаем, че има предложение на Европейската комисия за решение на съвета за позицията, която трябва да има в ИКАО Съюза. Имаме писмо, кое... две писма, които сме изпратили на председателството Членовете на комисията невероятно имат въпроси, които ще повдигнат, така че няма да отнемам повече време. Давам ви дума да заповядайте. Thank you very much. Respected... Благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест и удоволствие да говоря отново тук пред вас в Европейския парламент. Декарбонизацията на авиацията е основна тема, основен приоритет за комисията на Юнкер. Това ще продължи и не само за тази комисия, но и за бъдещите комисии. Европейската комисия твърдо вярва в целите от Парижкото споразумение. За да ги постигнем, правим необратим а, преход към една мобилност с а, ниски или нулеви емисии. Това е нашата визия 0 до 2050 година. Става дума също и за дългосрочната стратегия за парникови газове, газове и намаляването на тях, те, на същите. Тази стратегия ще отида отвъд транспорта и ще се занимая с економиката като цяло. Тя трябва да бъде прията до края на ноември. Е, всъщност въпросът не е дали ще го приемем, а как ще постигнем всичко това. Нека говорим за въздухоплаването. Това е много силен сектор за економиката на Съюза и е основен начин за придвижване. Нарастването на въздухоплаването дава на Европейския съюз нарастващ брой работни места, помага и на регионалното развитие, като привлича економическа дейност и инвестиции. Растежът за целите на растежа всъщност е една цел, която не е цел сама по себе си. Авиацията има външни елементи, които трябва да бъдат взети предвид. Преките емисии от авиацията са около 3% от общите емисии на парникови газове в Съюза и над 2% от световните такива. Емисиите на CO2 от въздухоплаване са включени в системата за търгуване с емисии на Съюза от 2012 година. Системата до момента момента успешно допринесе за намаляването на въглеродния отпечатък на въздухоплаването. И това е факт. Оперативните мерки, като например модернизирането и подобряването от технологиите за управление на въздухоплаването, процедурите и системите, също намаляват емисиите. Освен това, благодарение на новите въздухоплавателни технологии, по-чистите горива и възобновяването на самолетите, емисиите днес са 40% по-низки на километър, на пролетян километър, отколкото бяха през 1992 година. Както знаете, Корсия е първата по рода си световна схема в сферата на авиацията. Тя надгражда Парижкото споразумение и постига неговите резултати. Тя също ще постигне резултатите на авиационната стратегия, както и Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии. И в двата текста се говори за значимостта на тези амбициозни споразумения. За мен беше чест да бъда в Монреал, когато стигнахме до това споразумение. Днес Европейската комисия, държавите членки и вие работите, за да се постигне екологичната цялост на Курсия. За това се съсредоточихме върху финансовото и техническо подпомагане, за да може държавите да изпълнят тази схема. За момента има три проекта, които възлизат на 17 милиона евро. Всички държави членки доброволно участват в пилотния етап на курсия посредством декларацията от Братислава. световен мащаб 76 държави са поели ангажимент, което представлява около 76% от международното въздухоплаване. Трябва да работим активно заедно, за да се увеличи броя на участниците. Индия, например, ще приложи системата MRV на Курсия, което е един положителен сигнал. Казвайки всичко това, трябва да кажа също, че Курсия не постига всички амбиции на Европа и има доста несигурни елементи, свързани с нейната ефикасност. Схемата за търговия с емисии е, сама по себе си, дори с високите си амбиции, няма да е достатъчно, достатъчна, за да може да се справим с емисиите от въздухоплаването в световен мащаб. Заедно трябва да се възползваме от тази възможност. Ако не го направим сега, това означава да захвърлим хиляди години работа. Една, от мер... една мярка не означава, че трябва да се спре друга. Затова нека работим в този дух. На всеки три години курсия ще бъде преразглеждана и може да бъде преразгледана и подобрена още преди края на пилотния етап. Европейският съюз ще продължи да настоява за ефикасни и стрипни правила. Световният консенсус по Курсия е все още доста креха. Както казах, аз участвах в заключителните дискусии през юни тази година и трябва да кажа, че много държави нямат особено желание да приемат мярка, която смятат, че заплашва техния суверенитет и смятат, че е прешка за развитието на тяхното въздухоплаване. Европейският съюз трябва да продължава да твърди, че държи да участва в курсия, за да създаде достатъчно ускорение, за да изпъл... и бъде изпълнена тя. Ако имаме резерви за нея, това ще постави в риск многостранния процес и напредъка постигна до момента. Затова водим, искаме да бъдем пример и прилагаме курси още тази година. Знаете, че има дискусии за това какви са евентуалните баланси, както и евентуалните корива, които могат да се използват. Какво влияние ще има Европа в тези дискусии, ако Европейския съюз оттегли подкрепата си за курсия в този момент? А добрият начин да се подобри този наш проект е да продължи да се оказва влияние върху това как изглежда той в рамките на ИКАО. Предложението на Европейската комисия за позиция на Съюза, което да се приема от държавите членки в отговор на Курсия, е записано в писмо, което отговаря на разпоредбите на директивата за е, схемата с търговия с емисии. Разбира се, че съществуват е, много разлики между Курсия и нашата схема за търговия с емисии. Затова и когато се приемат всички инструменти на курсия от ИКАО, Европейската комисия ще излезе с оценка на схемата и доклад пред законодателите. Европейския съюз ще вземе на базата на този доклад решение за това как да изпълни тази схема в рамките на Европейската економическа, економическо пространство. Убеден съм, убедена съм, че можем да намерим начин да съчетаем Курсия с нашата схема за търговия с емисиите по начин, който да отговаря на поетите от наш ангажимент и по Парижкото споразумение и да не поставя под въпрос усилията на ИКАО да се постигне световно решение. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, европейските граждани трябва да могат да летят с самолети с минимален отпечатък. Затова нарастването на този сектор върви ръка за ръка с устойчивите политики. Целта ни е проста. Искаме да намалим емисиите на CO2 от въздухоплаването. Няма съмнение по този въпрос. За да се постигне това, трябва да се постигнат два елемента. Най-амбициозната сделка, възможна в ИКАО, с най-широко възможно международно покритие, като не се поставя под въпрос нашата схема в Съюза за въздухоплаването. Когато се приемат всички, комисията ще изпълни една цялостна оценка на схемата и ще излезе с доклад пред законодателите. За това ви приканвам да подкрепите този процес така че заедно да можем да направим така, че авиацията да стане все по-екологосъобразна по един контролиран и устойчив начин. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо комисар, за представянето. Сега, колеги, първи кръг въпроси. Госпожа Гърлинг е първа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за представянето. Имам някои много ясни и прости въпроси и коментари. Съгласна съм с вас. Настоящата комисия и парламента приеха идеята, че Европа трябва да води с пример. И го правим до момента. Това, с което не сме съгласни, може би, е, че трябва да продължим да водим по този начин, което пък означава, че трябва да настояваме да има истински амбиции, заложени в тази схема, курсия. Никой в парламента, никой не е казвал, че предпочитаме да работим така, но така или иначе, добре, приехме го, ще го приемем, това е ваша препоръка, добре но винаги съвсем ясно сме заявявали. Сега обаче, след като ви изслушах, нищо не ми се изясни, защото казахте, че Курсия надгражда над Парижката стратегия. Аз съм напълно несъгласна с едно такова изказване. Не е така, защото според мен ангажиментите по Парижското споразумение не могат да бъдат постигнати с Курсия. След това казахте, че не е достатъчно добра и трябва да бъде усъвършенстване. Значи не ми е ясно на къде ще ни заведе тази курсия. Нашата комисия отговаря за действията в сферата на изменението на климата и мисля, че няма да можем да постигнем нищо с тази схема. Съвсем така учтиво се опитвам да го кажа. Казах, че може и да я приемам. Не виждам как можете да препоръчате да не се излезе с резерва до 1 декември. Ако не го направим, това ще ни обвърже и ще се наложи да приемем екологичните мерки в Курсия и няма да ни даде възможност да направим нещо над тях и отвъд тях. Тоест, премахва се нашата схема за търговия с емисии ETS за авиацията. Мисля, че това е съвсем ясно и не ви чух да казвате, че не е така. За това отново ще ви попитам защо, имайки предвид цялата тази несигурност, която вие така ли че заявихте и е и факт в Курсия, не само екологичните въпроси, защо не насърчите парламента да излезе с резерва? Като съюз имаме друг правен статут – и можем да излезем с резерва. И мисля, че трябва да го направим. Ще ви помоля ясно да кажете защо това не е така. Наскоро бяхме в Китай, когато говорихме за Курсия, те се изсмяха и казаха, ми ние нищо не правим по този въпрос. Бях в Лондон на мероприятие, там говорих с много хора от авиацията, както и от Генерална дирекция Климат. Бе съвсем ясно, че всички други в тази сфера имат намерение да направят така, че ние да не излезем с резерва и затова е важно да излезем с такава. Така че обяснете ми защо да не го правим до 1 декември. Now... И аз ви благодаря. Господин Данс. Thank you. Thank you, Благодаря, госпожо комисар, за изказването. Аз съм съгласен с казаното до момента, особено за това, че амбициите заложени в Курсия не са достатъчни и няма, не можем да изпълним целите от Парижското споразумение. Каза се също и че ние, парламента, трябва да покажем максимални амбиции в сферата на климата. Има един простичък принцип тук, а то е че прегледът, който ще се направи от Европейската комисия за ефикасността на курсия, трябва да бъде оставено независимо, т.е. не трябва да смятаме предварително какво би се случвало. Аз малко се обърках, защото мислих, че предлагате резерва. Явно не съм разбрал. Не предлагате резерва. Та въпросите ми са първо, съгласен съм, че е нужна резерва. Ще е добре да изясните позицията си по това и след това защо да чакаме до последния момент. 1 декември съвсем близо. От сектора има натиск за това да се забавят решенията по резервата, докато се окаже, че е невъзможно да се направи такава на резерва. И това е един от страховете ми. Дори да бе възможно съвета да мине, да се ратифицира такава резерва, чисто логистично възможно ли, имайки предвид сроковете, това да стане факт. Благодаря. Thank you very much. И аз благодаря. Господин Демес Макер. Yes, Miss Eichhout. Господин Екхаут. Of... Има един основен въпрос тук в въпросите. Искам отговор преди да продължим. Това са фундаментални въпроси. Всички ясно искаме да разберем какво се случва. Има писмо за несъгласие, т.е. доколкото разбираме, комисията продължава. Т.е. до 1 декември ще се стигне до такава позиция. Ще е добре да го чуем, за да може да продължим с въпросите, иначе ще задаваме един и същи въпрос всички. Course, to... Да. Може да зададете и друг въпрос, различен от този, който зададоха колегите. Не знам. Не мисля, че ще има само един и същи въпрос. Господин Демес Макер, ако иска. И след това ще дам думата на комисаря да отговори. Господин Демес Макер, ще си запазите ли въпроса за след отговора на комисаря или сега ще питате? Благодаря. Исках първо да чуя отговорите на госпожа комисаря, които са може би по-важни. So since also Mr. Demesmaker would like to hear an answer on this one, maybe we should start... А, може би да започнем с отговор по това и след това ще продължим с въпросите. Okay. I need to be very careful what I'm going to say now много внимателно трябва да си премеря думите. Обсъждахме това многократно, често и приехме предложение, в което казваме, че има разлика между Курсия и схемата на Европейския съюз ETS. Смятам, че държавите членки ще покажат различните си позиции до 1 декември. Това, което искам да кажа е, че разговорът не е свършил. Участвахме активно в дискусия с колегите от Клима, Европейския съюз, парламента. Анализът, който бе направен, също бе разгледан, за да имаме достатъчна увереност в тези преговори. Проучванията показват, че периода 21-35 година на този век схемата за търговия с емисии на Европейския съюз ще включи 956 емисии MTCO2. Ако погледнем Курсия за същия период, 2711 такива – Това е огромен, огромен стимул да включим Курсия и да я приемем. Разбирам. А, това е една по-добра система, в която ние имаме в момента и света не иска да я приеме. Но замърсяването не познава граници. И за мен е огромна мотивация светът а, да приеме тези ангажименти, за да може глобалния ефект да се усети. Казахте, че Китай казал, че няма да приеме. Аз лично не бих казала нещо такова, по-предпазливо бих подходила. Индия нямаше желание, а сега виждаме конкретни стъпки, които предприема Индия. Ако Индия направи някаква стъпка, когато реши, И ако Русия преразгледа позицията си, то тогава смятам, че ще, ще имаме ясни е, резултати е, по тази програма. Никога не съм казвала, че ще приемем курсия безусловно. Обърнах се към този парламент, помолих е, парламента да ни поддържа до 2021 година, за да видим колко държави членки ще влязат, когато все още това е доброволна фаза, както казах, близо до 90 са вече, по технически и административни причини Китай поиска да излезе от списъка на доброволно заявилите участие държави. Надявам се обаче да се върнат. Също се надявам и Индия цялостно да се включи, особено защото те имат една изключително амбициозна програма за околната среда. Няма да поемем ангажимент на всяка цена, но ако има надежда да постигнем солидно световно споразумение – то в световен план това ще помогне много повече, отколкото нашата схема за търговия с емисии. Знаете, че работим с колегите от дирекция Климат, за да може те два механизма да бъдат хармонизирани. Ще говорим с вас по, всеки, е, по всяка една стъпка, която предприемем. Знам какви са чувствата ви към ETS. Ако можехме да се отделим от другите и можем да гарантираме чист а, въздух за Европа, ще, ще е чудесно, но няма как. Ако няма световен ангажимент, в крайна сметка въздухът е навсякъде и ще дойде в нашето пространство. Okay. Thank you, Commissioner. Благодаря на комисията. Нека да продължим за господин Демес Макер. Eh, in Nederlands eh, liefst. Ehm, ja, het was eraan te horen. Уважаема госпожо комисар, за мен е, нещата още не са толкова ясни, но е, съм съгласен с преждеговорившите в рамките на нашата комисия, както и в рамките на комисията ТРАН. Стана дума често за тази тема. Както казахте, сектора на въздухоплаването е отговорен на над 2% от емисиите CO2 на световно равнище и на 3% от емисиите CO2 на европейско равнище. Така че, както разбирате, това е голям процент, тъй като трябва да спазим климатичните цели. Говорихме за сектора, но 9 дни преди а, е, срока, виждаме, че комисията се бави. И това доста ме очудва. Е, Ако на 1 декември ние не сме заложили резервата, относно а, е, нормите и практиките, които трябва да се препоръчват за Курсия, нашата система за търговия с емисии ще бъде подрината. А това означава стъпка назад за Европейския съюз. Вече прочетох различни изследвания, в които пише, че курсия не дава достатъчно гаранции относно възможността да постигнем климатичните цели, които сме си задали. Вие казахте преди малко, че няма да се вземат ангажименти безусловно, но по думите ви личи, че има съмнение. Защо не упражните натиска? Даже вие казахте е, това още в началото на вашата реч. Според мен Корсия и ETS е, е, могат да бъдат комбинирани. Така че, моля, дайте ясно какво мислите да правите, за да комбинирате тези две системи. Благодаря. Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, госпожо председател. Опасявам се, че и аз споделям объркването на колегите. За мен целият този процес, свързан с Корсия, е, представлява да преминеш през сила и Харибда. През по-малкото зло, но едва ли има такова. Знаем, че Корсия вероятно ще бъде достатъчна за да изпълним целите на Парижкото споразумение, но ако не се присъединим към Корсия, може много да се отдалечим от Парижкото споразумение. Много е труден избора между двете. Едно нещо е пределно ясно. Държавите членки, които са активни в рамките на Корсия, трябва да имат единна позиция. И преди 1 декември би трябвало в координация направлявани от една категорична комисия, е, да демонстрират несъгласието си за това как се прилага Корсия по настоящем. Има риск системата по СТЕ никога да не се използва рамо до рамо с Корсия. Така че има объркване и искам да чуя отговори от комисаря. На второ място, по-скоро във връзка с авиационния сектор. Мисля, че политиците тук играят много важна роля. Има нещо, което наистина не разбирам. А именно, защо сектора отказва да поеме отговорност? Всъщност, той си играе с нашата слабост. Единственият модел е растежа. Естествено, може да се използва олио за готвене, но това не е достатъчно за да имаме чисто бъдеще на авиацията. Отново казвам, те си играят с нашата слабост. Е, в крайна сметка, естествено, че няма да кажем не на растежа на авиацията. Мисля, че това е една игра, която демонстрира отказ от отговорност. Аз не разбирам защо сектора отказва. Имаме 4 милиарда пътници в авиацията всяка година. В идните 15 години те ще се отвоят. Ще станат 8. Защо сектора, например, не започна да взема по едно евро от всеки пътник? Това означава 4 милиарда евро сега и 8 милиарда след 15 години. Може да се създаде огромен фонд за иновации с тези пари, защото единственият начин да има растеж в авиацията, е да има по-чисти самолети. А единственият начин да се стигне до там е да има нова технология и да се изразходват много средства за иновации. Тези пари не могат да дойдат от държавите. Те трябва да бъдат осигурени от частния сектор. Затова защо да не извием ръцете на сектора и да не го накараме да тръгне в тази посока? Затова, госпожо комисар, Разговаряйте с сектора и кажете, че той има отговорност. В крайна сметка, едва ли ще бъдем толкова слаби, колкото те си мислят, че сме. Господин Айкхаут. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Вероятно ще ви оттъкча. Мисля, че всеки в нашата комисия има едни и същи въпроси. Мислех си, че нещата са много прости. Комисията, след като погледна препоръките и стандартите, знаем, че една част по тях беше договорена, по другата преговорите продължават. Какво стана ясно? Не знаем до каква степен има интегритет по отношение на екологията, що се отнася до Корсия. Говори се за, за горивата, Говори се за компенсирането. Не е ясно обаче дали Корсия ще е достатъчно ценна за околната среда. И освен това, не знаем дали трябва да минем към системата СТЕ за всички самолети. Няма как да преценим. Така че по-настоящем трябва да се изрази резерва. Тази резерва, поне предложение в тази връзка, има на масата. Искам да кажа нещо и за прозрачността. Има предложение, официално предложение на комисията, но то не е представено официално пред парламента. Това предложение съществува, всички го имат, само че комисията не го изпраща официално към нас. Това е нелепо. И имаме нужда от промена в това отношение много бързо толкова по този въпрос. По отношение на съдържанието, така наречените САРП, стандартите и препоръките бяха договорени през юни. Защо толкова дълго време отнема, за да има предложение за решение на съвета? Имаме време до 1 декември, значи нека да работим, за да имаме позиция на ЕС. Знаем какво се случва. Ще караме като орела, рака и штуката. Някои ще внесат резерви, други няма. Ако искате да бъдем слаби, нека да караме като в тази басня. Чух вашите отговори. Има текст за предложение на позиция от името на съвета, само че вие не вкарвате нищо ново там и се надявате 28 държави, които са известни с това, че много лесно стигат до обща позиция, е, този път наистина да имат обща позиция, без да има насока от името на комисията. Защо не кажете, че има сериозни резерви във връзка с въздействието върху околната среда? Питахме ви по този въпрос и вие казвате, че е трудно и трябва да си мерите приказките. Не знаете какво да направите. Ами в крайна сметка с такава стратегия Европа ще бъде разделена и каквото и да направим, ще бъдем отслабени в хода на допълнителните преговори по Корсия. Наистина съм изненадан. Защо променяте стратегията си? Наистина ли гоним една позиция или не? И какво ще направите, за да имаме единна позиция преди 1 декември? Нека да припомня резервата, която мисля, че сме я видяли толкова. За сега има много въпроси за следващия дебат, за следващата част. Това са ключовите въпроси. Всъщност използва си времето. Бас нямаш време за допълнителни въпроси. Ще дам думата на комисаря за отговори. Уважаеми депутати, всъщност аз съм объркана, защото като чуя вашите коментари ми се струва, че май не сте били част от процеса от самото начало. Ето защо съм объркана. Трябва да си меря приказките, защото не знам дали си спомняте, че ние заедно вървяхме по този път от самото начало. И беше ясно казано, че ние не сме за резерви. Искахме да се очетаят разликите между СТЕ и между Корси. И сега вашите коментари ме объркват. Объркват ме вашите изявления защото ми се струва, че като че ли живеем в две различни точки на планетата, само че ние извървяхме този път заедно. От първия ден в комуникацията с вас казвах, че имаме нужда от глобална сделка, защото тя ще бъде много по-полезна, отколкото една европейска сделка. Сега не внасяме резерва, защото внасяме информация относно различията. Е, сега не съм сигурен дали сте получили документите или не. Получихте ли ги? Видяхте ли какво предлагаме ние? Какво предлага съвета? Аз съм объркана. Може би трябва да поясним дали разполагаме си ние същи документи. Целта е да запазим законодателството на ЕС в рамките на СТЕ. Предложението на съвета е в тази връзка. Те ще решават по него. Искам да припомня за какво се споразумяхме. Поисках подкрепа от вас. Поисках да лобирате по вашите канали, за да накараме колкото се може повече държави да се присъединят доброволно до 2021 година. И съответно Казахме, че ако не сте съгласни с резултатите от преговорите, ще се върнем назад и ще вземем решение за СЕТЕ или за Корсия. Но ние водим преговори, не сме стигнали дори до средата. Най-важната част от преговорите ще се проведе през март следващата година. Две от три, да речем, точки са договорени. Миналата седмица има един елемент, който остана за идната пролет. Ще бъда пределно откровена. Аз съм против внасянето на резерва. Аз съм за това да се очертаят разликите много ясно на ниво и као. Те трябва да разберат при какви условия ще сключим това споразумение. Но ако Европейския съюз демонстрира слабост, ако той не поведе всички останали значи вероятно няма да стигнем до нищо. Много е вероятно. По различни причини може да се оттеглим, както направи САЩ, поне САЩ са се изтеглили за сега, или можем да мотивираме. Аз съм за диалога, аз съм за убеждението, за това да демонстрираме, е, че е много важно страните с е, разрастваща се авиация а те са много повече от тези в Европейския съюз. Колко е важно тези страни да се присъединят. Знаете за кого говоря? За Китай и за Индия, там където средната класа се разраства главоломно. Ето защо ние залагаме и на нови технологии, ние съфинансираме хибридните самолети, трябва да има самолети, които не замърсяват електрификация, системи, основани на хибридите. В Европа се опитваме да смекчим въздействието на авиацията, като подкрепяме развитието на високоскоростни влакове, използването им в рамките на участък до 500-600 км. И трябва да продължим да го правим, за да намалим авиацията. Но що се отнася до декарбонизацията, аз бих искала да стана свидетел на вашата подкрепа, за да мога да продължа да водя преговори. Хем категорично, хем с една готовност да работим за глобално споразумение. Цифрите го доказват. Ако сме сами и настояваме само за СТЕ, резултатите ще бъдат много по-лоши и неблагоприятни, отколкото ако вървим към глобална система – дори и онова, до което стигнем, да не бъде на 100% онова, което искаме. Но така или иначе би трябвало да можем да настояваме за декарбонизация. Аз съм за изчистването на транспорта от въглеродни емисии и сме положили много усилия. Вижте какво невероятно усилие положихме в рамките на Международната морска организация. И сега авиацията е изправена пред предизвикателство, защото ММО е много по-амбициозна, отколкото ИКАО. Трябва да накараме ИКАО да действа. Надявам се, че разполагате с точната информация. Надявам се, че говорим за едни и същи документи, защото моето объркване е на лице. Аз дори не разбирам вашите коментари. Извинявам се. Благодаря. Започваме с втория кръг. Господин Петърле. Predsedujoča, gospa комисарка, съм зала zelo позорности и на ambicij. Госпожо председател, изключително се гордея от амбициите и вниманието, което обръща Европейската комисия на емисиите в въздухоплаването. Когато говорим за климатичните изменения, на която и конференция да е човек и се говори за това, основните действащи лица говорят всъщност за това, че времето изтича за декарбонизацията. Време не остана. Дори е доста късно вече да се обърнат тенденциите в развитието на климата. В рамките на Тристранната комисия в Любляна вчера слушах експерти, които говориха за това какво се случва в транспорта и в сферата на въздухоплаването. Трябва да работим по различни фронтове едновременно. Най-вероятно до кратки срок. Ще имаме и хибридни и електрически самолети. Декарбонизацията ще намалее. Тоест, ще има по-голяма декарбонизация, но още мине доста време до тогава. Въздействието върху пазара на Курсия доброволния характер на участието ме тревожи. 21, 25, 6 даже години, казват някои, ще са нужни, когато работим доброволно. Имайки предвид данните, с които разполагате, смятате ли, че може да се ускорят темповете? Никак не е лесна позицията, разбира се, защото ви гледа парламент и той ви гледа с критично око. Благодаря, господин Зориньо. Добре, господин senhora comissária. Уважаема госпожо комисар, мисля, че голяма част от недоразуменията, които почертахте, са свързани е, всъщност с тона, който прозвуча в първата част на вашето изказване и в е, отговорите на въпросите. вашето е, изказване, което според мен отразява онова, което вие мислите. Вие казвате, че се притеснявате от а, а, нестабилното, нестабилния контекст и че това може да отежни още повече отговора на ЕСЕ. По време на вашите отговори на въпросите на депутатите, вие казахте, че да, ние ще имаме възможността да дадем единен отговор и да постигнем по-добри резултати. Но всичко това трябва да бъде подкрепено от факти. Не може да се задоволим само от декларации. Знаем, че ЕСЕ измина доста а, амбициозен път в наземния транспорт, транспорта по море и така нататък. Авиацията също. Следователно, ние сме убедени, че трябва да има а, резерва. Трябва ни да набележим каква ще бъде нашата стратегия. Как мога аз да гарантирам пред моята държава, че държавите членки ще имат силна позиция и че ще се обединят? Не говорихме за Съединените Американски щати, но това, което искам да знам е дали САЩ ще бъде съюзник на ЕСЕ или не в рамките на този проект. Sorry. Uh, now, Mr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, äh, Frau Kommissarin. Ja. Госпожо комисар, Каква оценка може да дадем на Курсия? Оценката е, както и по-рано, неудовлетворителна. Ние смятаме в парламента, че Курсия е много слаба система и ще ни доведе само до 20% резултати. Така че спестяването на CO2 емисии при резервациите е, е система, която за момента работи според нас. Е, затова вие трябва да е, се изразявате малко по-умерено, когато давате оценка за Корсия. Както казах моите колеги, да, готови сме да подкрепим Курсия, защото сме в началото, но за нас е неприемливо като законодатели да видим, че в крайна сметка нашето поле за действие е ограничено. Още веднъж не разполагаме с документите. Защо нямаме документи? Вие казвате, не сте чели документи. Ние не сме ги чели, защото ги нямаме. Ето защо ви връщам въпроса. Моля, следващия път донесете ни необходимите документи, за да може ние да ги разучим. Ако искате комисията да има становище от парламента, как можем ние да го дадем, при положение, че вие не сте ни дали този документ, за да го разгледаме? Ние смятаме, че Европейския съюз трябва най-сетне да се реши, а и парламентът може да реши в рамките на нашия процес на, вземаме, на вземане на, действ... на решения, да а, работим заедно, за да постигнем необходимата цел. Казват ни, че трябва да вземем решение, но ако този инструмент е балансиран, то ние ще го подкрепим. Когато ще поставим въпроса на масата с държавите членки, би било добре да направим следната забележка – трябва да вземем повече мерки в рамките на Корсия, за да може да спазим ангажимента за намаляване на CO2 емисиите на световно равнище. А това е спешно. Когато ще говорим с държавите членки, моля комисията да излезне с ясна позиция. Ако няма правен инструмент, който да е балансиран до 1 декември, който да позволи на Европейския съюз най-сетне да реши какво ще се прави между Курсия и СТЕ, тогава ще се стигне до институционална криза. При предвид този факт, парламента реши, че няма да ратифицира нито, една, нито едно предложение на съвета и на комисията и ще продължим така, докато не чуете гласа на парламента. Така че моля за повече яснота в бъдеще. Uh, Благодаря. Госпожа Калтеланд. You, благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви, че сте тук и благодаря за представянето. Искам да задам няколко въпроса, които са свързани с целите до 2030 година, свързани с климата, както и във връзка с Курсия. В резолюция пред КОП-24 се каза, че трябва да имаме по-високи амбиции, свързани с целите до 2030 година. Безпокоя се за това тук. Европейския съюз е казал, че ще постигне целите си до 30 година, без да разчита на международни кредити. Как предлага Европейската комисия да направим така, че изпълнението на курсия, курсия да не урони целите ни до 30-та година с кредити, които не могат да се вземат предвид в напредъка ни за постигане на климатичните ни цели. Също така, целта на ИКАО за нетни 2020, ние имаме 40% такава, как ще стане така, че изпълнението на курсия да не попречи постигането на нашата цел. Благодаря. Uh, Мадам Шера Пирик. Госпожа Пирик, заповядайте. Eh, Благодаря. Е, няма да задавам въпроси към комисията, но госпожо комисар, все пак ще е, задам е, един въпрос. По отношение на Нидерландия, Нидерландия иска по-амбициозни цели от тези на ЕСЕ ние тук трябва да вземем предвид целите за е, малките и средни предприятия. Е, упреква се Нидерландия, но какво се случва с сектора на е, въздухоплаването? Какви са изискванията? Какви са правата, които едни получават, а други не получават? За мен въпросът тук е този. Кой какви права и кой какви изисквания ще има? Защото е, все пак ние налагаме тук е, едни критерии, които са трудно постижими от много е, сектори в економиката. И смятам, че трябва да разполагаме с ясна статистика, за да покажем, че все пак всеки успява да покрива критериите. Благодаря, госпожа Майснер е последна. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, ще се опитам да бъда кратка във въпросите си на първо място. Казахте, че и КАО не подхожда така амбициозно, като организация, Световната организация по плаване по море. Как може да стане по-амбициозна? Какво трябва да се направи? Авиационни споразумения? Колко държави са част от тази схема доброволно? Така не може ли да се стигнат споразумения? Може би така можем да говорим с различни държави, които да се присъединят към това движение. Говорихме за новаторство, споменихте хибридните самолети. Има и планове да се използва електрически двигател, когато самолета се движи по пистата. готов ли е такъв прототип? Колко време ще е нужно? за да излезе той. Същото се отнася и а, за водораслите. Не може ли да се използват и те за гориво? Нещо знаете ли за тези нови проекти, тъй като те ще ни тласнат напред? Ако искаме единно европейско ниво, мисля, че... Не бе, извинете. Мисля, че много неща ще се променят и ще е по-добре, но, за съжаление, това не може да го променим. Благодаря. Това бе втория кръг въпроси. Ако искате да ги засегнете. Благодаря ви за коментарите и бележките и въпросите. Имаше въпроси за технологиите, свързани с технологиите от няколко депутата. Имаме няколко инициативи в момента отвъд Сезар – който се грижи за оптимизацията на въздухоплаването и по-ефикасното управление. Инвестираме много в нови технологии посредством системата Чисто небе, но и посредством други инструменти. Rolls-Royce, ако не се лъжа, и техни партньори искат да разработят хибридни системи, пропулсионни системи, които ще доведат до друг вид е, въздухоплаване. Това ще отнеме време. Те казаха, че до 30 година това ще се случи. Ако се случи, ще имаме нови самолети. Сервис левел. За обслужване. В общата авиация, при дроновете, малките самолети законодателството сме записали, че трябва да бъдат с нулеви емисии. И дроновете, и летящите автомобили. Можем ли да ускорим нещата? Можем, да. Ако има повече средства, може. Да се надяваме, че предложението на комисията за следващия финансов период ще бъде прието максимално кратки срокове, за да започнем веднага с новите системи. Транспорта, декарбонизацията за новия финансов период е над 60% от всички инвестиции. Това ще засегне и въздухоплаването. Както вече казах, надявам се да можем да развием нови изкуствени горива. Биогорива настояваме да се ползват там, но като цяло няма да се постигне до тази визия 0 до 2300 година. Трябва да излезе нещо ново, което да допринесе до тази програма визия 0. Затова разчитам на новаторството. Радвам се, че транспортът получи или поне предложихме да получи повече инвестиции за новаторство в транспорта през новия програмен период. Надявам се съветът и парламентът да приемат нашето предложение. И така нещата ще се забързат, що се отнася до новаторските проекти. Сега другите варианти. При въздухоплаването имаше въпроси, свързан с данъчно облагане в сравнение с другите начини за пътуване. На 3 декември имаме съвет, на който на две държави членки ще дадем предварителен доклад за пълен анализ на всички данъци във всички държави членки на всички видове транспорт. Така ще стане по-ясно позицията на въздухоплаването в мултимодалния транспорт. Става дума за доклад, който ще е за всяка държава членка по различните видове транспорт. Е, това ще се случи до края на март 19 година. Предварителният е, доклад обаче вече показва голяма конкретика и постигане на резултати. Все още не мога да говоря за това, защото сме на последния етап. В момента и завършваме този етап. Така се надявам и въздухоплаването да се направи още нещо с други способи. Що се отнася до този документ? Може би неправилно са ме информирали. Може би е така. Но ми бе казано, че този доклад ви е подаден на 31 октомври. Че всички от вас са получили новата версия на документа. Документа, за който говоря. Отново искам да подчертая, че в този документ ясно ще видите, че сме направили предложение да опазим системата за търговия с емисии на Съюза и да я защитим дори срещу оспорване по правен път. Това е един друг елемент, който имахме предвид, когато излязохме с предложение вместо резерва да се съсредочим върху разликите, да посочим какви са разликите и текстовете да се хармонизират. Идеята е схем за търговия с емисии, курсия да се хармонизират. До каквото и съгласие да стигнем, то няма да влезе в сила преди 2021 година. Това ни дава достатъчно време да направим оценка на въздействието на цялата схема. На този етап все още не знаем какво точно ще бъде то, но ще продължим с преговорите. Се надяваме през март вече да знаем. И когато се приеме това, може да се направи анализа и оценката на въздействието и да се отчетем пред вас, пред съвета за резултатите и какви са прогнозите ни за развитието на курсия и нетното въздействие на курсия. Това попитахте и ние това ще направим. Това поискахте, извинете. Um, when you ask me to, how can you help, uh... Питахте как можем да помогнем ние. Не забравяйте, че имаме 8 места в ИКАО. 8 от 36. Как може да помогнете? Моля, лобирайте с държ... пред държави, които не са решили да се присъединят или пък помогнете на нас да лобираме. Ние ще продължим да го правим. Ако може Индия да се включи цялостно, начина по който поемат ангажимент за по-зелена програма показва големи надежди. Надявам се да запазим място и на Китай, ако те решат да се включат и тогава смятам, че можем да постигнем голям резултат с такъв един подход. Но нещата не са идеални все още. Трябва да продължим да се продължава усилията, дискусиите, преговорите. Няма да приемем каквато и да е сделка. В Монреал на всички казахме ясно това съвсем ясно. Нужен е амбициозен проект, по който да се споразумеем, за да се стигне до такива резултати, но нека да дадем шанс на това глобално споразумение. Благодаря. И аз ви благодаря, че участвахте в дебата. Виждате, че следим случващото се. Виждате какво иска нашата комисия. Има доста общи елементи. Успех! Благодаря отново за това, че дойдохте тук при нас. И аз ви благодаря за въпросите, за вниманието. Знам, че ще ни следите отблизо, ежедневно. Когато има резултати, незабавно ще ви уведомя. Uh, Уважаеми колеги, професор Рази вече е тук. След това ще направим кратка промяна. Ще се отчета пред вас за триалозите след обмена на становища с професор Рази. If you agree, yeah. Съгласни ли сте? Добре. И така. Ежегодно се виждаме с вас. Това е част от редовния диалог с изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата на Европейския съюз, професор Гуидо Рази. Ще имаме възможност да обсъдим работната програма на агенцията 2018 година. Program have to be seen всички планирани елементи от нея са част от политическата среда, която идва от решението на Обединеното кралство да напусне Съюза, което имаше големи последствия върху Агенцията по лекарствата на Европейския съюз. В този обмен на становище днес ще дам думата първо на професор Рази, който ще направи своето представяне и след това ще имате възможност да зададете въпроси, да направите коментари. И така, добре дошъл. Заповядайте, имате думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, госпожи и господа, за мен е удоволствие и чест да съм тук сред вас. Ако не се лъжа, това е последния път, когато се обръщам към вашата комисия в настоящия състав преди изборите до година. Надявам се, когато се върна до година, да видя много познати лица. Тъй като днес по някакъв начин се прощаваме, нека да се възползвам от възможността и да представя работата на Европейската агенция по лекарствата. Ще говоря най-вече за областите, които са най-важни за вас и за тези области, където вашите усилия ни помогнаха да имаме по-добро здраве, човешко здраве и здраве у животните. Е, на първо място подготовката за Брексит. Естествено, ние се занимаваме най-вече с въздействието на Брексит върху общественото здравеопазване. Ние анализирахме евентуалното въздействие на напускането на Великобритания върху наличността на лекарства и работихме усилено с титулярите на разрешение за търговия в тези области, където се притесняваме, че може да има негативно въздействие върху лекарствата от излизането на Великобритания. Проекта на споразумение за напускане беше публикуван миналата седмица и той предвижда 21-месечен преходен период, в рамките на който европейското законодателство за лекарствата ще се прилага и спрямо Великобритания. Докато не бъде одобрено споразумението, ще трябва да продължим с плановете и да подготвим титулярите на разрешение за търговия до датата 30 март 2019 година. По силата на този сценарий за 31 лекарствени продукта, 19 за хората и 12 ветеринарни, имаме притеснение, че може да има проблеми за доставката им след Брексит. Работим заедно с титулярите на разрешение за търговия, за да решим нерешените въпроси нашите научни комисии обсъждат и съответно мерки за смягчаване на въздействието, включително препоръки за евентуални терапевтични альтернативи за пациентите, ако се наложи да се прилагат те. Мрежата за излизането на Великобритания от Съюза е готова. Много работа е извършена. Всички лекарства, за които Великобритания е действала като докладчик или са докладчик в рамките на централизираните процедури, са прехвърлени на нови докладчици и са докладчици от 27-те държави членки, плюс Исландия и Норвегия. Освен това, държавите членки е, увеличават своя капацитет и способности. Ако погледнем сега нашата агенция – като цяло, подготовката за преместването ни тече нормално. Има още някои неясни неща. Какво знаем със сигурност? След 5 месеца трябва да бъдем в Амстердам. Подготовката за временната сграда и за окончателната сграда тече по план. Що се отнася до запазването на нашия персонал с дългосрочни договори, картината е малко по-благоприятна, отколкото си мислехме. Това се дължи от части на мерките за запазване на персонала, предприяти от нашата агенция и от холандските власти, както и на положителната информация, която дадоха хората, които първи се преместиха. Въпреки всичко, ще има драматично намаляване на персонала до март 2019 година. Ще загубим около 125 души, които са с краткосрочни договори. Те не могат да се преместят заедно с нас. но В червено виждате евентуалната криза ако нашите служители, ако броя им влезе в тази зона, няма да можем да извършваме тези дейности, които са важни за да защитим човешкото здраве и здравето на животните. Въпреки това, надяваме се и сме уверени като цяло, че няма да се стигне до там. Освен това, казах ни, че една много добра опция е да заменим персонала, който ще напусне, чрез наемането на нов персонал. За нови обявени позиции имаме около 5000 кандидатури в момента. В светло-синьо виждате е, наймането на нови хора. 2019 година ще бъде преходна. 2020 ще подготвяме бъдещето и ще изглеждаме много по-различно. Много от опитните ни колеги ще са си тръгнали, но ще имаме и нови колеги с е, нов тип опит и умения, с които по-настоящем не разполагаме. Това означава, че ще бъдем напълно готови да се справим с бъдещите предизвикателства, този стратегически подход е отразен и в нашия план за човешките ресурси, който е представен и на бюджетните органи. Значи, виждате, в следващите няколко месеца нашата агенция ще навлезе в един етап на преместване, изпълнен с предизвикателства. Ще трябва за няколко седмици и месеци да е, свием малко дейността си и от април, ако всичко е наред, и най-късно до юни ще трябва да работим с пълна скорост. Вероятно ще се зарадвате, че Брексит не е единственото нещо, с което се занимаваме. Радвам се, че мога да ви дам информация за няколко много вълнуващи инициативи, които са насочени към подобряването на общественото здраве. Например, лекарствата за деца. Много важен въпрос, той ви вълнува отблизо. Законодателството за педиатричните лекарства съществува вече 10 години и то доведе със себе си реална промяна в начина на мислене. Трябва наистина да се заложи на развиването на лекарства за деца. Всъщност, научната дейност в тази област вече не е на втори план, а е стандартна практика, когато се разработват лекарства. От 2007 година сме станали свидетели на пускането на 310 нови лекарства за деца. 25% от всички нови лекарства всъщност са насочени към децата. В някои терапевтични области има много положителни промени. Има, например, много добро развитие в областта на лечението на заразни заболявания, ревматология при децата, в други области онкологията, неонатанологията, регламента е, за сега не е особено ефективен. Е, ние предприемаме стъпки за да подобрим положението в тези области, като прилагаме така наречения план за действие в областта на педиатрията и очакваме да има резултати е, до 2-3 години. Този план беше развит заедно с комисията. Относно антимикробната резистентност. Е, искам да кажа, че ние споделяме вашите тревоги. Ето защо приветстваме вашата резолюция, която се нарича Едно здраве. Там дебело се подчертава, че трябва да има съвместни действия от страна на всички заинтересовани страни от Европейския съюз и не само, в глобален план. Като цяло положението обаче не е добро. Що се отнася до ветеринарните лекарства, има известно малко намаляване на потреблението на антибиотици в Европейския съюз. Положението обаче варира изключително много спрямо различните държави. Това може да се види в нашия доклад, познат като ЕЗВАК. Той се появи миналия месец. Що се отнася до е, лекарствата за хуманната медицина, е, основната причина за ускоряването на антимикробната резистентност продължава да бъдат предписването и свърхконсумацията на антибиотици. Искам да почетая дебело, че разумното използване може да забави началото на резистенцията, но не може да я предотврати има нужда от три действия. Да забавим, да развиваме и да заложим на иновациите. Трябва да забавим антимикробната резистентност, докато не се появят нови варианти. Трябва да се разработят нови антибиотици, за да се справим с резистентността. Като знаем естествено, че такава резистентност ще има. И е, кога ще се случи това, всъщност е само въпрос на време. Освен това, е, трябва да се борим е, с микробната резистентност чрез иновации, да инвестираме в нови терапевтични подходи. Такива инвестиции по-настоящем няма. Не можем да се справим сами, естествено. Имаме нужда от ангажираност и от финансиране от страна на дружествата и инвеститорите, както и имаме нужда от политически действия. Естествено, ние даваме своята дан, що се отнася до подготвянето на регулаторните пътища които да очертаят бъдещото развитие. Работим с нашите партньори от Япония и САЩ, за да идентифицираме нови области, в които можем да уеднаквим своите изисквания по отношение на данните и да работим за развиването на нови антибиотици. Освен това, на практика вече имаме общи насоки що се отнася до новите клинични изпитания за нови антибиотици, за да се лекува, например, несложната форма на гонорея или инфекции на пикочно-половите пътища. Разглеждаме и нови начини за развиването на антибактериални агенти за целите на педиатрията. Е, естествено, е, не става дума за намаляването на тежестта, на доказване сред тези, които разработват лекарствата. Е, става дума за това да се действа по-ефективно и да имаме изисквания, които да са еднакви за всичките. Е, искам да обърна внимание и на сътрудничеството с ЕФСА и Европейския център за контрол на заболяванията, що се отнася до събирането и публикуването на научни данни, които да бъдат използвани от държавите членки. Накрая по отношение на достъпа до лекарства. Е, много важна област за нас. Ние работим естествено пациентите в Европейския съюз да имат достъп до универсални, ефтини, ефективни, безопасни и своевременни терапии. Ние приветстваме вашата резолюция от март 2017 година. Тя ни увери, че наистина сме заложили на правилните въпроси. Все още има сериозни предизвикателства, що се отнася до достъпността, наличието на лекарствата. И тя изисква участието, тези две неща, достъпността и наличността, изискват участието на всички актьори по веригата. Например, нека да погледнем двете имунотерапии срещу рака, така наречената CAR-T cell. Те бяха одобрени неодавна и първите лекарства се появиха. Появиха се и така наречените приоритетни лекарства в рамките на програмата Prime. Това са едни изключително иновативни е, генни терапии, които могат наистина да променят прогнозата за пациентите. Е, има лекарства, които се основават на така наречени дизруптивни иновации. Тези, които споменах, са част от тях. Е, естествено, има нужда от радикално премислене на начина по който да се разработват, оценяват и начина по който е, в крайна сметка те се пускат на пазара и стават достъпни за пациентите. Тук има естествено и други евентуални потенциално по-скоро дизруптивни промени, технологиите, лекарствата, диагностиката, различните устройства, приложения, както извличането на данни и анализ на данни в реална обстановка. Например, дали един часовник на Apple да може да прави кардиограма, как да се регулира изкуствения интелект, да се оценяват алгоритмите и така нататък. За всичко това има нужда от оценка на наличността и достъпа до лекарства по един холистичен начин. Ние трябва да премислим как да се подготвим в идните 5 години, що се отнася до експертни опити и методологията. Имаме нужда от това разработващите лекарства да разберат какви са регулаторните изисквания. Те имат нужда от солидни данни, за да могат да направят един е, да имат един наистина стабилен процес на взимане на информирани решения. Е, няма да можем да даваме обща информация, е, що се отнася до разработването на класове нови лекарства. Ето защо окоръжаваме компаниите да се ангажират с нас на ранен етап, колкото се може по-рано, за да обсъдят техните планове за разработка на лекарства с нас. По този начин ще гарантираме, че има и много солидни доказателства. 67% от програмите за разработване на лекарства е, не са добре е, създадени и не отговарят на целта да генерират стабилни данни, онези данни, които са необходими за даването на разрешително за търговия. Научната информация не е гаранция за даване на разрешение за търговия. То зависи, знаете, от изхода, от резултатите от програмата за разработване. какво се случва след като се даде научна информация. 76% от лекарствата са адекватно разработени. Има обаче и 50% по-малко не одобрения във връзка или по-скоро в сравнение с онези, които са разработени не както трябва. И така, ако стигна до заключенията, за да продължим да си вършим работата, трябва да гарантираме, че разполагаме с точните умения и експертен опит, за да отговаряме на скоростта на научното развитие. Естествено, агенцията ще бъде реформирана след като се премести в Амстердам. Ние развиваме нашата регулаторна и научна стратегия с цел да се справим с предизвикателствата и за да можем да откликнем и на бъдещите законодателни промени. Нашата цел е да работим заедно с ваша подкрепа, е, наред с е, регулаторната мрежа на Европейския съюз в областта на лекарствата, за да гарантираме, че наистина можем да настигнем иновациите, които, знаете, се случват много бързо. Трябва да има полза от тях за всички граждани. Така стигам до края на своето изказване. Преди да приключа, госпожо председател, искам да благодаря на членовете на вашата комисия, които ни подкрепяха през годините. Госпожа Беляна Борзан, която е нашата пряка връзка, нейния предшественик, господин Матиас Грота, господин Лавия и вас и на вас самата госпожа Валяна искам да благодаря, тъй като господин Лавия е предишния, вие сте настоящия председател на комисията. Искам да благодаря на Антони Борче, на Бьорн Лемер, които представляват парламента в срещите на нашия управителен съвет. Благодаря. Следващия оратор, естествено, ще бъде лицето за контакт с вашата агенция. Това е госпожа Борзан. Заповядайте. Благодаря. Добре дошъл, господин професор Ранси. Мисля, че говорят името на всички. Надяваме се преместването на агенцията да бъде ефективно и ефикасно и гладко. Работата на вашата агенция е изключително важна, за да има защита на здравето на нашите граждани. Големи политически събития се надяваме да не могат да попречат на вашата мисия. Събития като Брексит. Ще ви помоля да говорите за деприоритизирането на някои дейности поради преместването. Споменахте тази възможност преди преместването. Затова искам да попитам дали има дейности, които до момента са били изместени назад в списъка с приоритетите. С колегите Педечини, Каденбах и други изпратихме писмо до Европейската комисия за способността на агенцията да работи по време на преместването. По-специално изразихме своето безпокойство, че агенцията не получава достатъчно щатни бройки, като се има предвид нарастващия нарастващите дейности, свързани с продуктите и подготовката за Брексит, както и способността на агенцията да прилага законодателството може да бъде увредена казахме в това писмо. Попитахме какви мерки предприема Европейската комисия, за да оталожи нашите страхове и тези страхове на управителния съвет с щатния състав и да може агенцията да работи е, цялостно след преместването. Комисар Кайтис отговори, че в рамките на 19-та година Вашата агенция е поискала 40 допълнителни агенти за временен срок. Това искане и информацията, която получаваме от агенцията, бяха анализирани от службите на Европейската комисия. Информацията се смята обаче за недостатъчна, за да подкрепи едно такова увеличение на щатния състав, дори за временен срок, вземайки предвид големия размер на агенцията. Искания за увеличаване на щатния състав трябва да бъдат аргументирани по време на бюджетната процедура, се казва в отговора. Знаем какви са предизвикателствата пред агенцията поради преместването. Има допълнително напрежение и допълнителни изисквания към ресурсите мисля, че агенцията би трябвало да може ясно да обоснове искане за допълнителен щатен състав. Може ли да ни кажете какво се случи? Европейският омбудсман наскоро започна една анкетна дейност върху вашата процедура за работа с отделните разработчици на лекарства преди да получите заявки за разрешение на пускане на пазара от тях. Това са дейности преди подаване на заявка. Там има различни регулаторни помощ, регулаторна помощ, която се показва. Вие казахте, че научните съвети са полезен инструмент да се помогне на онези, които разработват лекарства, да имат добри данни и да не се провалят те заради регуляторните изисквания или недобре изготвени клинични изпитвания. Казахте също, че научните съвети не са гаранция за положително разрешение за пускане на пазара. Какви са вашите очаквания тази инициатива на омбудсмана? И накрая Искам да благодаря на професор Лене. Той е тук с нас днес. Представлява парламента в тази агенция последните 12 години в управителния съвет. Накрая искам да благодаря на всички ви за това, че дойдохте днес тук и желая на вас и на агенцията всичко най-добро в едните месеци. Much, Благодаря, госпожо Борзан. Сега депутатите ще имат думата за въпроси. Записали са се вече някои. Господин Петичини е прав. Грация, президенте, е грация, директоре. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин директор, че сте днес тук с нас. Аз, господин директор, искам да се върна на неприятно преместване на агенцията в Амстердам след Брексит. Преместване не в Милан, в Амстердам. Мина доста време. Вече знаем много повече. Видяхме какво се случи с работата по този процес и вече става много по-ясно това, което в началото бе наречено е, популистите, които възразяват и протестират но всъщност има много основателни аргументи, свързани с тези безпокойства за гражданите и тяхното здраве. Вярно ли е, че оперативната непрекъснатост е най-важното при избирането на новото седалище? Вярно ли е, че избирайки Амстердам, се приеме частично да се прекъсне тази, непро... тази непрекъсваемост по теми като, например, оценка на антитуморни лекарства, важни, вносени а, лекарства и лекарства при бременност. Вярно ли е, че холандските власти не са се подложили на триместните а, проверки и затова са поставили под въпрос а, нашето здраве, защото такъв мониторинг не е извършен. Вярно ли, че щастният състав не е достатъчен за функциите, които извършва тази агенция. Обръщам се и към Европейската комисия. Тук има представител. Ако всичко това е вярно, защо тогава участва холандската оферта при избирането на седалище, независимо от тези рискови? Защо го направихте, когато тази заявка бе променена докато течеше. Кои са тези холандци, питам аз? Една държава, която не иска да бъде контролирана, но сега ще се окаже, че контролира другите. Една държава, която поставя въпрос милиони граждани, здравето на милиони граждани в Съюза. Те са първия данъчен а, данъчно убежище и сега едва ли не говорят нарушение, извършила Италия, ние сме защитниците. Не, не, не. Не може Холандия да иска такова нещо. Италия ще поиска процедура за установяване на нарушение срещу Холандия. Now, мадам Шайерперик. <laughs> Благодаря, госпожо председател. Аз е, представлявам Нидерландия и радваме се, че всъщност Европейската агенция по лекарствата ще дойде при нас. Няколко университета и други институции е, участваха, за да може тази е, агенция да се настани възможно най-бързо. Що се отнася до е, персонала, мога да ви кажа, че в момента се опитваме да видим как да въведем в действие тази агенция от Отзвуците в Нидерландия са по-скоро положителни. Надяваме се, че е, тази агенция ще започне работа е, при най-добри е, условия. Тук не става дума само тук за заетост, но и за лекарства все пак. Що се отнася до вече споменатите болести и лекарствата, които трябва да бъдат предоставени за тях. Ние знаем, че понякога цените на лекарствата са много високи и акционерите не желаят те да бъдат продавани, защото те смятат, че няма да могат да печелят достатъчно. Така че въпросът тук обаче не е да гледаме е, какви печалби може ние да печелим от е, тези лекарства. По-важното е, е подходящото лекарство да достигне до съответния пациента. Миналата седмица в Страсбург говорихме за болестта на Лайм. Знаете, че това е голяма болест, доста сериозна болест в Нидерландия. Даже моят братовчет се е разболял от тази болест. Така че трябва да видим какви са проблемите тук. Не може акционерите да решават какво ще се случва с дадено лекарство. Okay, thank you very much. Is any... Благодаря. Има ли друг а, желаящ да се изкаже? Няма. Тогава се обръщам към Европейската комисия. Искате ли думата? No. Then I have uh, професор Бьорн. Професор Бьорн Леме, представител на парламента в управителния съвет на агенцията и бе похвален и от директора, и от колегата. Господин Лева, заповядайте. The most important point was already mentioned by най-важното вече бе споменато от а, господин Рази. А то е, че агенцията се прехвърля в Амстердам до година. Господин Рази и неговият екип ще се справят с предвидените трудности при преместването на агенцията от кралството, от Обединеното кралство към Нидерландия. Те ще работят по сигурността на лекарствата и терапевтичните лечения, докато тече преместването. Имаше доста други елементи, които бяха споменати от господин Рази, като например загуба на 20% от щатния състав. Те няма да се преместят в Амстердам. Обеден съм, че господин Рази и неговият екип ще се справят с този огромен проблем. Накрая искам да направя едно изявление като учен и като хомополитикус. Според мен, Брексит е най-ненужното решение на Обеденото кралство. Цената по преместването на агенцията е огромна, но което е по-важно, Политическото решение е бедствено за Европа и за предизвикателствата на този век. Тази агенция е един добър пример. Агенцията ще загуби високо квалифицирани британски експерти. Техният принос в ЕМА ще изчезне и ние ще усетим загубата му. Ще усетим също загубата на сътрудничеството между британските и европейските колеги по клинични изследвания, по епидемиологически изследвания, по базови е, изследвания. Тази загуба на координация между Европа и Обединеното кралство засяга агенцията много. Обеден съм, че от Рази и неговият екип ще се справят с този голям проблем – това е проблем, който е и научен проблем. Това е научен проблем, пак казвам аз. Very much, very nice put. Благодаря. Да, много добре го формулирахте. Записали сме го и в резолюция нашата комисия и казахме, че това ще е много сложно. Господин Рази, обръщам се към вас, ако може да отговорите. Ако искате, добавите и нещо допълнително. Благодаря. Uh, Започвам с въпроса на госпожа Борзан. Как можем да приоритизираме и какъв е подходът? Както показах и на графиката, червено се виждаха всички дейности, свързани с продуктите и процеса на одобрение, както и фармакологичната бдителност, безопасността. Всъщност е основна в този процес на одобрение. За ресурсите трябва да спрем подготовката, имайки предвид новото законодателство. Имаме доста законодателни актове, има ветеринарно регистриране, е, прилагането на общи регламентите на данните, както и този свързан с медицинските устройства. Нямаме допълнителни ресурси в трите сектора и при общите що се отнася до устройствата и общия регламент за защита на данните, нямаме и хора, които да са експерти в тази сфера. Тоест нямаме капацитет. Повдигнахме този въпрос. Нямаме капацитет явно да обясним защо имаме нужда явно от тези експертни познания. Сега вече мисля, че сме го изяснили. Постоянно контактуваме с комисията и сега мисля, че е ясно защо има такава нужда. И тя е наистина отчаяна нужда от ресурси. И то най-вече от експертни познания за конкретните изисквания. 14-те служители на временен договор. Мисля, че е ясно, мисля, че парламентът ни подкрепи. Работим и с Европейската комисия. Смятам, че комисията ще може да убеди съвета, че не си играем с щатния състав. Използваме да използваме временни експерти вместо постоянно е временно да заместим хора за 3 години, за да компенсираме загубите. Така че ще имаме отрицателен щатен състав. Той няма да се увеличи. Намаляваме загубата за кратък период от време. И това отговаря и на стратегията, която се опитах да представя в представянето си за бъдещето. Това, което се задава като че ли не отговаря на експертните познания, с които разполагаме. Да, преместването наистина бе бедствено, загубихме много хора, но това е една възможност да наемем отново онези, които ще са ни нужни през следващите 5 до 10 години. Ако ни се разреши да назначем тези 40 човека, които ще донесат своите знания. Искаме да сме сигурни, че за новите законодателни актове, които идват със скоростта на светлината, науката, да искаме да сме готови да наемем точните хора, а не просто да напълним бройките, защото се тревожим, че няма хора. Нужен е рационален подход и се надявам той да бъде подкрепен. Не знам дали съм отговорил цялостно на вашите въпроси, но с удоволствие ще отговоря, ако има нещо допълнително. Що се отнася до омбудсмана? Приветстваме инициативата на омбудсмана а ни дава възможност да поясним допълнително нещата. Своето представяне говорих по този въпрос. Искам да разсея едно недоразбиране. Ние не анализираме данни. Мисля, че гледаме данните и им казваме, не омбудсмана, някои, които ни критикуват, казват, защото омбудсмана събира тези безпокойства и ни предава една възможност да разпръснем такива едни неясноти. Ние разглеждаме развойния план, идентифицираме кой е най-добрият такъв, за да се постигне резултата, имайки предвид, че е, изследването още не е направено. Та има статистическа яснота, клинични доказателства – които са нужни за всяко едно изследване. И ако се стигне до този е, момент, че това е убедително, ще има разрешение. След това ще се анализират допълнителните данни. Искаме да има приемственост и последователност на програмата но процеса на одобрение е съвсем различен от процеса на даване на съвещателно мнение. Той е доброволен, не е задължителен. Той е просто една възможност. Още по-важно е това и за пациентите, които минават при неподходящо клинично изпитване. Клинично изпитване, което ще доведе до нищо. Има ли начини нещата да станат по-ефективни? Да, ако има по-добри доказателства, ако са направени по-добри изследвания за по-кратко време и така нататък, то това ще е успешно. Ще е успех за пациента, ще е успех за регулатора, ще е успех за инвеститора, който е дал съответните средства. Нещо трябва да допълня, което не казах по-рано. 30% от разработките, които идват при нас, решиха да спрат развитието, т.е. да спрат проекта, защото знаят, че на никъде не върви. Или пък, понеже сме казали какви са нашите безпокойства за пациентите, са прекратили изпитването. Това е най-доброто, което можем да предложим, за да има по-добри данни, по-безопасни данни по в една ефикасна среда. Това е една възможност, която няма да пропуснем и ще обясним всичко това на омбудсмана. Доктор Педичини uh, asked me some question, of course. Доктор Педичини зададе няколко въпроса. Някои от тях всъщност са към комисията. Не мога да отговоря. Що се отнася до агенцията, мисля, че нашите приоритети са издържани и отговарят на интересите на общественото здраве. Надявам се, че няма да паднем под необходимото ниво. Наблюдаваме отблизо процеса. Постоянно оказваме натиск върху холандските власти. До сега не сме имали сигнали, според които има кой знае какви проблеми. Нашите приоритети са свързани най-вече с персонала. Не са толкова свързани с това как да се обезпечи континуитета на нашата дейност. Що се отнася до мястото, аз съм миталец и няма как да коментирам. От институционална гледна точка решението, което беше взето, до известна степен се дължи на устава за персонала. Госпожа Шрейер Пирик, ако правилно произнесем името й, близо съм. Споделяме вашите тревоги относно цените. През последните 3-4 години се занимаваме и с този въпрос и то е един от нашите приоритети. Разбираме, че може да се стигне до там да даваме разрешителни за лекарства, които никой не може да си позволи. Затова необходимо е да се намесим. Трябва да гарантираме най-благоприятната среда за онези, които водят преговорите. Те наистина трябва да могат да предлагат по-изгодни цени. Защото разработката би трябвало да се прави по един по-ефикасен начин, в по-ефективна среда. Опитваме се да дадем най-добрата информация за органите, които се занимават с технологична оценка в областта на здравеопазването. Те трябва да разберат каква е допълнителната полза от всяко едно ново лекарство или предложение. Трудно да се разбере каква е универсалната добавена стоеност или клиничната добавена стоеност. Когато има конкретен терапевтичен подход, той може да доведе до ползи в различни места от веригата – правим различни оценки на ползата и работим с мрежата от органи, които се занимават с технологичната оценка в областта на здравеопазването. Благодарим на комисията за предложението за така наречените HTA. Това е което можем да направим във връзка с цените. Трябва да станем по-ефективни. Що се отнася до научната информация, ако тези органи, познати като HTA, е, седнат на една маса с нас, можем да направим съпоставка, която ще е добра и за онези, които плащат и за пациентите, и за дружествата. Те ще знаят от своя страна какво ще се очаква от тях – ще знаят предварително и когато дойде времето за представяне на резултати, няма да имат основания да се извиняват, че не са направили нещо. По отношение на научната дейност, посветена на лаймската болест. Аз мисля, че трябва да има обществено финансирана научна дейност тогава, когато няма интерес от частните органи. Ние не се занимаваме с научна дейност, нашата агенция. В бъдещия вариант на Хоризонт Европа ще има достатъчно средства, включително и в областта на заразните заболявания. Разбирам, че нашата агенция може да получи известна роля – Имаше известни ограничения във връзка с финансовите ресурси. Сега те са премахнати. Ще положим всички усилия, за да ориентираме научната дейност и изпитанията спрямо нуждите на обществеността. И накрая, благодаря за любезните думи. Надявам се, че наистина постигаме това, което се очаква от нас. Не можем да сме съвършени, но благодаря за подкрепата, която оказвате през всички тези години. Благодаря, казва председателката. Благодаря за това, че дойдохте, господин Рази. Всичко най-добро в вашите усилия, в вашата работа в агенцията. Надявам се, че ще продължим своето партньорство и до година. Благодаря. Uh, Колеги, стигаме до съобщенията на председателя и ще преминем след това към последната точка от дневния ред. ще имаме работен семинар, посветен на новите подходи спрямо мозъчните заболявания. Този семинар се организира от работната група по здравеопазване в нашата комисия. Председатели на този семинар ще бъдат Соледат Кабесон Руис и господин Петър Той ще се проведе в среда 21 ноември от 10 часа сутринта. Прикамвам ви да участвате. Що се отнася до последните тристранни разговори, в които участвахме, ще говоря за два такива. Втория неофициален триалог, посветен на емисиите от нови леки пътнически автомобили. Е, парламента и съвета говориха задълбочено по всички изменения, внесени от двете страни. По някои от е, по-малко политическите въпроси, като е, делегирането на правомощията, срока от 6 години, колите втора употреба, редица прембилни точки, етикетирането, имаше постигнат компромис. По други въпроси, като измервателно коригиращите устройства, приложното поле на регламента, делегираните актове за проверките по време на експлоатация. Ще трябва да се обсъдят допълнителни текстове на техническо ниво на следващия триалог. Най-важните въпроси като целите, стандартите във връзка с автомобилите с нулеви и ниски емисии, дерогацията за тясно специализирано производство, емисиите в равни условия на движение, анализа на жизнения цикъл и екоинновациите. По тези въпроси с законодателите ще трябва да представят променени мандати, ако искаме да се постигне компромис. Третия тристранен диалог ще бъде на 4 декември. Що се отнася до хармонизирането на доклада в областта на околната среда? Проведохме първи триалог Разменихме мнения, представихме позициите си, що се отнася до предложението на комисията. Дебата показа, че са законодателите като цяло имат общ подход по редица въпроси, с изключение основно на член 3 и разпоредбите, свързани с комитологията. Следователно, парламента и съвета решиха да делегират на, технич... на техническо ниво почти всички въпроси. И целта е основните проблемни въпроси да бъдат обсъдени на втори тристранен разговор, който ще бъде организиран в близко бъдеще. Нямаме дата за сега. Последната точка за днес е едно възражение повдигнато съгласно член 106 от правилника за дейността. Става дума за някои употреби на натриевия дихромат. Надявам се, че правилно произнасям това вещество. Господин Ейхаут може би ще се справи по-добре. Говоря за бас Айкхаут, защото тук има няколко докладчика. Господин Поц и господин Федерле също са докладчици. Мисля, че всичките ще бъдат представени от господин Ейхал. Давам ви думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за това, че присъствате на този дебат. Карен, благодаря ти, че си тук. Надявам се, че броя на хората в залата не е свидетелство за важността на темата, защото става дума за едно химическо вещество, което познаваме от филма Ерин Брокович. Значи, в този смисъл всеки познава това вещество. Процедурата протече странно. Най-важните въпроси би ги задал на комисията – ако погледна информацията, с която разполагаме и ако погледнем становищата на КОР и на КСИА, ще видите, че, че текста, т.е. случая, трябва да е пределно ясен. Проблема е, че комисията не разсъждава като нас и ето защо ние с колегите възразихме. Ако погледнете оценката на КОР, ще видите, че няма възможност да се определи ниво на отсъствие на въздействието. Тоест, веществото е силно канцерогенно и каквато е да било експозиция, може да има отрицателен ефект. Ако погледнем Рич, Рич е пределно ясен. Той казва, че ако случай е такъв и не е на лице изведено безопасно равнище на излагане на въздействието, трябва да се търсят а, альтернативи, като се вземат предвид социо-економическите последствия от този процес. Естествено, знаем, че има альтернативи, обаче. Съответно, това би означавало, че няма как да се даде разрешително. Рич е пределно ясен в това отношение. За съжаление, комисията все още предлага да се даде разрешително за това вещество и вероятно тя би казала, че в формалната процедура, която е проведена, не са открити альтернативи, които да са ни познати. Тоест комисията ще се скрие зад процедурна аргументация – мисля, че ЕКА трябва да изпълни своята роля. Тя оценява риска, а комисията пък е органа, който управлява риска. Това се казва в решението. Европейската агенция по химикалите разгледа процедурата, е, съответно определи, че има проблеми, например във връзка с е, качеството на молбата. Въпреки това молбата беше оценена. След това агенцията поиска да има консултации относно наличните альтернативи и ЕКА каза, че никой не е дал информация за налични альтернативи, значи няма альтернативи. След това обаче комисията казва, т.е. комисията разбира в последствие, че няма альтернативи. Значи, защо тогава комисията просто чете информацията от ЕКА и не предприема нищо? Комисията може просто да си действа сама и да не отчита онова, което казва ЕКА. Затова питам комисията. Съгласни ли сте, че натривия дихромат е така наречено вещество без определен прак? Съответно, ако това е така, съгласни ли сте, че Рич е пределно ясен, че не трябва да се дава разрешително, ако има альтернативи? Съгласни ли сте, че според последната налична информация има альтернативи. И ако това е така, защо въпреки всичко давате разрешително и действате в разрез с РИЧ. Не се крийте зад процедурна аргументация какво е направила агенцията по химикалите и какво не е направила, защото вие от комисията имате политическата задача да правите предложение. И като знаете правилата, би трябвало да не давате разрешително. Ето защо, тъй като вие не правите това, ние възразяваме и се надяваме утре мнозинството от колегите в комисията да ни подкрепи. Би трябвало да имаме ясно представена позиция от парламента преди да вземат решението държавите членки. Става дума за акт за изпълнение и трябва да изпратим ясен сигнал от наше име преди съвета да вземе решение. Ще повдигна този въпрос едната седмица на мини пленарната сесия тъй като парламента трябва да приеме своята позиция. Знаем, че в рамките на комитета РИЧ съвета ще вземе своето решение. Обръщам се към комисията. Не се крите зад процедурите на ЕКА, защото говорим за канцерогенно вещество. То е вещество без определен прак, има альтернативи. Казва се, че ако има альтернативи, правилата са ясни, не трябва да се дава разрешително. Говорих дълго, тъй като комисията като че ли полека-лека влиза в залата, мисля, че са готови да отговорят. Благодаря. В този миг трябва да дам думата на докладчиците в сянка. Тук е становището на господин Бушой, който е докладчик в сянка от името на НП. Ако ми позволите, ще го изчита. Той закъснява поради проблеми с полета. И така, колегата има някои възражения във връзка с обекта на това възражение. Значи, кандидата е въвел а, една молба натривия дихромат да бъде признат а, като вещество, а, когато става дума за пакетирането а, и когато става дума за фиксатори, при боядисването на снопчета и прежди в индустриална обстановка. Съответният член от регламента казва, че трябва да има альтернативи и трябва да се представят альтернативи от кандидата за проучване, но това не е направено от кандидата. Има и някои условия, свързани с управлението на риска има текстилни компании, които имат ясно очертани политики, които не позволяват използването на хром, включително включително на някои по-специфични пазари. Позицията на докладчика на НП е да се въздържи. Ние не подкрепяме и не отхвърляме възражението. Имаме нужда от повече документи, искаме да ги получим. Трябва да вземем едно информирано решение, без да подкопаваме законодателния процес, ролята на комисията в него. Естествено, ние също споделяме тревогите. До известна степен това е позицията на господин Бушой. Изчетох вие. Госпожо Каденбах, искате ли да кажете нещо? Веднага ви давам думата. Само едно изречение, тъй като господин Павел Поц е съдокладчик от името на социалистите и демократите. По това възражение напълно подкрепяме казаното от вас. Благодаря. И сега ще се обърна към комисията. От името на Генерална дирекция ГРОВ, господин Карло Петини е тук. Давам ви думата. Кажете какво смятате във връзка с онова, което изтъкна докладчика и неговите тревоги. Госпожо председател, аз не съм този господин. Аз съм ръководител звено РИЧ в Генерална дирекция ГРО. А, извинявайте, извинявайте. Това е информацията, която сме получили от комисията. Така ли, че добре е дошъл и благодаря ви, че взехте думата. Информацията, която получихте е точна, но очаквахме тази точка да се развие малко по-късно. И затова говоря от името на директора. Аз съм ръководител звено РИЧ. И така, нека първо това предложение за резолюция да бъде заложено в по-широкия контекст. И нека ви припомня, че правим преглед на РИЧ през март 1918 година. В този преглед признаваме, че процесът за даване разрешение по РИЧ, за това говорим днес, трябва да бъде подобрен. Прегледът посочва значимостта на по-добри альтернативи, които да заместят по-опасните вещества или вещества, които предизвикват голямо безпокойство, предлагаме действия за заместване тези вещества. Заинтересованите страни също посочиха, че трябва да се използва по-добре информационни альтернативи, постигнати посредством процеса на публични консултации. Европейската комисия работи с Агенцията за химикалите на Европейския съюз ЕКА, с заинтересованите страни и други, за да може допълнително да се развият действията, които се предлагат в прегледа на РИЧ и да се стигне до конкретни мерки. Проекта за резолюция всъщност говори за недостатъци в анализа на альтернативи при заявката с разрешение, подадено от Иларио Мерцано. Там се казва, че Комисията за социално-економически анализ ЕКА или СЕАК и комисията не са взели предвид съответната информация а, за това, че има альтернативи, които могат да се използват в същия текст, които да се използват от Гропо Колер и се възразява на проекта за решение, тъй като се прехвърлят а, правилата за изпълнение от страна на РИЧ. Ние отхвърляме тези твърдения. А, точно обратното. СЕРК е проверил економическата и социална приложимост на тези альтернативи, не само в този казус с това дружество, но и в случая Лярио Амецано, който се разглежда днес. Имайки предвид а, доказателствата на двете фирми, ние сме направили анализ и независимо, че има някои несигурности, сме за заключение, че тези альтернативи не са добри за заявителите. СЕАРК предлага преглед от 7, след 7 години и в двата случая. Европейската комисия направи оценка на тези заключения, когато подготвяше своя проект за решение по време на дискусите с държавите членки в комитета РИЧ. Има заключение на СЕРК, че альтернативите не са технически предвидими а, за клиентите и производителя. Ние нямаме никакви основания да поставяме под въпрос решението на ЕКА. Така или иначе, идентифицираха се несигурности, които доведаха до решението на Европейската комисия, в случая група Коле, да се съкрати периода от 7 на 4 години за преразглеждане. Това решение бе подкрепено с квалифицирано мнозинство в комитета РИЧ и нямаше възражения по него от страна на Европейския парламент. Двата случая, група Коле и Иларио Ормедзано, са много сходни. Европейска позиция смята, че е нужен последователен подход, който дава възможност а, да се използват при стриктни условия за кратък период от време като се се създава този по-кратък период за преглед, по този начин става стимули да се намерят решения, които са различни. И в случая Иларио Омерзано искаме този период да е само 4 години. Европейската комисия действа вътре в рамките на правомощията, които има по регламент РИЧ. Uh, Ви благодаря. С това се изчерпва дебата. Имаме време, господин Екхаут. Искате ли да кажете нещо? Okay, then, uh, this concludes our това изчерпа дебата и ще гласуваме по това възражение утре сутрин. Както вече бе споменато, гласуването пленарна зала ще бъде на втори. and see you tomorrow morning втората сесия е през ноември. Приятна вечер. Заданието се закрива.